decidida ontem na reunião de coordenadores. Знаете, че имаме малко изменение на дневния ред. Вчера говорихме и решихме две предложения на госп... да, да, да включим две предложения на госпожа Свенсън във връзка с вътрешния пазар, имко за европейците. Срокът за внасяне на предложение за изменение 7 февруари. Това е последната възможност, която ще имаме за да предложим своите изменения по доклада на ИМКО. Ако нямате възражения, ще добавим тази точка в дневния ред и то след точка 12. Тя ще, ще се превърне в точка 12А. А, Са peço que providenciem. Сега продължаваме вече по дневния ред с електронното гласуване. Първата ни точка. Поправят ме, казва председателката. Първата точка, която ще гласуваме е точка 13 всъщност равенство между жените и мъжете в Европейския съюз. Изтегляме напред доклада. Докладчик е Мария Неделчева. Имате думата, ако желаете. Очевидно не желаете думата. В такъв случай предлагам да започваме с гласуването. Готови ли са всички? В Para facilitar, e porque temos muitos votos, vou apenas referir o número da alteração. Имаме страшно много гласувания. Започваме стегнато. 47 за. Контра. Против. Ще трябва да проверим с електронно гласуване. On vote, je crois qu'on vote les fans. Against? Против? Вот está encerrado. И така, край на гласуването. Отхвърля се очевидно. E моля, давайте ясен знак с ръка, когато гласуваме, за да не се налага да се бавим с електронно гласуване. 48 за, против, въздържали се, приема се. Емпло 1 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 предложения пак на комисията по заетостта за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпл 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 50 за. Извинявайте, поправя се председателката, 49 на госпожа Първанова за. Против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, Приема се. 11 е, за. Против. Ще трябва да проверим електронно. Предложение на комисия по заедостта 11. Начало на гласуването. Е, но. все пак. Окей. A votação está encerrada. E Край на гласуването. Приема се. Същата комисия 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против въздържали се. Проверяваме електронно начало на гласуване. Край на гласуването приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се. Приема се според мен, но пак трябва да проверим начало на електронно гласуване. Секунди триш. Край на гласуването за 53. Отхвърля се. 54 за против, въздържали се. Проверка. Начало на електронно гласуване. Шадавата са Край на гласуването. Приема се. Емпол 19 за, против, приема се 55 за, против, въздържали се, приема се Емпол 30 за, против, въздържали се, приема се Емпол 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. М по 18 за, против, въздържали се, приема се.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 по 14 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване начало. като арзе. Но? За Емпл 14. Брита. За Брита против ли сте? O voto Край на електронното гласуване. Vamos repetir o voto do emprego 14. Електронно гласуване МПЛ 14. Повтаряме. Начало на гласуването.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 Значи това са 66 и Емпл 27. Край на гласуването. Приема се 67 за, против, въздържали се, приема се 68 за, против, въздържали се, приема се 10 за, против, въздържали се, приема се, Емпл 7 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 17 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно Емпл 17. Está fechada a votação. Край на гласуването. Приема се. 69 за. против, въздържали се, приема се. Седемдесет за, против, въздържали се. Ще трябва пак електронно да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 3 за против, въздържали се. Приема се май. Момент, казва председателката, електронна проверка, според мен по-скоро се отхвърля. Начало на електронната проверка, край на гласуването. Отхвърля се наистина. Колегата от АЛДЕ е против, значи е отхвърлено. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 31 за. Против. Въздържали се. Според мен е отхвърлено да проверим начало на електронно гласуване 31. Край на гласуването. Отхвърлено. Емпл 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за. Против електронна проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. а, всъщност се приема, защото госпожа Николай е за. Нали за бяхте? Сега 77 за, против, въздържали се. Приема се 70. по 6 се приема. Емпл 22 за, против, въздържали се. Приема се 78 за. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме направо на 82. За. 82 против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 34. Не, няма да го гласуваме. 88 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против въздържали се. Приема се. 87 за. Против въздържали се. Приема се. 90 за. Против въздържали се, приема се. Емпл 32 за, в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Всъщност е, се покрива от 87, не го гласуваме. 91 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. 91. Край на гласуването. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпл 35. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част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 за 29, припомня. Край на гласуването. Отхвърля се 23 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 15, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против против, въздържали се. Приема се 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се 100 за, против, въздържали се, отхвърля се 103 за, против,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 Всъщност за 105 не гласуваме, покрито от 102. 104 отпада. Отиваме на 101 за. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за. 106 и 107 ги гласуваме амблок за. Не, поправя се председателката само 106. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против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 Емпл 26 не се гласува, направо 24. Емпл 24. Тоест, предложение за изменение 24. Приема се. 25. С, с устно изменение има ли възражения? Против? Значи с устното изменение за. Против? Въздържали се? Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 40. Проверяваме електронно за 41. Връщаме се. 41 електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Сега 41 е отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 43, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 Всъщност можем да гласуваме анблок всичко от 12 до 17. Има ли възражения? За. Повтарям. Всъщност гласуваме анблок 12 до 15. 12 до 15 за. Сега последно гласуваме анблок 12, 13 и 14. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 15. За. Против, въздържали се, приема се. 16 и 17 наистина вече можем анблок да ги гласуваме за против Добре, по-отделно ще ги гласуваме. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно, така и измененото становище. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за 2 против, няма въздържали се. Честито на госпожа Неделчева. Maintenant, c'est la quittation. Maintenant, c'est la décharge. C'est la décharge. E vamos passar à votação do ponto 8, quitação 2019. E um. Сега продължаваме с точка 8, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3. Ираче Гарсия Перес е докладчик по становището. Започваме гласуване. С изключение на а, параграф 5. А, кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се измененията. Сега вече е, алинея 5 или параграф 5 за, против, въздържали се. Приема се. Крайно, заключително електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, няма въздържали се, няма гласове против. Поздравяваме докладчика. Продължаваме с точка 9. Доклад за 2010 година относно изпълнението на програмите на политиката за сближаване за периода 2007-2013 година. Докладчикът е, не присъства. Започваме гласуването. Е, първо изменение. А, всъщност бихме могли и анблок да гласуваме измененията. Става дума за пет изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се? Тук не се предвижда заключително е, гласуване, тъй като става дума само за приемане на измененията. Преминаваме към точка 10. Външно измерение на социалната политика, насърчаване на осигуряването на трудови и социални стандарти, както и Европейската корпоративна социална отговорност. Тук също ще трябва да приемем само измененията, които са внесени. И тук можем да гласуваме амблок. Става дума за четири изменения. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Единайста точка. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост. Госпожа Пападополо, може би желаете да вземете думата. Моля. От името на комисията предложихме това проекто становище и Комисията по граждански свободи е водещата, която ще поеме доклада. Благодаря на всички, които дадаха с предложение за изменение. Според мен те са приемливи, с изключение на няколко, на които не можем да дадем съгласие. Поне екипа от социалисти и демократи искаме да оттеглим седмо изменение защото не би трябвало да има дискриминация към кандидатстващите за сезонна работа подобно на случая с останалите сектори. 18 изменение. Тук има устно изменение, което е добавено за премахване на абзац. Мисля, че трябва да е ясно. Всичко е необходимо да бъде достъпно и на разположение. Става въпрос за драскване на едно изречение. Има и 26, 18, 20 това са и изменения, на които съм сложила минус поради редица основания. 26 се изхвърля и отхвърля, т.е защото следва за всички да се гарантира това право. 17. Също го отхвърляме. Предпочитаме текста на комисията защото е необходимо да има единен подход в Европейския съюз, докато тук се въвежда принципа на субсидиарността на националното законодателство. За 18 и 20 предлагам да не ги приемаме също така, защото в 18 се предлага граждани на трети страни да разполагат с различни видове разрешения. Това обаче от своя страна е в противоречие на директивата със съответните ограничения за максимално продължение на престоя. А 20-то изменение също отхвърляме, защото сме против изключенията. Останалите според нас са напълно приемливи, защото става въпрос за човешките права на сезонните работници и нашата група е за. Благодаря ви. Добре, тогава започваме да гласуваме. Осмо изменение. Е, седмо се оттегли, нали? Осмо кой е за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 11 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 12. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 25 не се гласува, 26 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, 27 е- няма да се гласува. 14 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 3 за 4. А, пардон. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Кой е за? Против. Кой е против? 17. Въздържали се. Отхвърля се. 18. Кой е за? Против. Гласовете против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. 19 с устното изменение, е, което вече чухте. Кой е за? Против? Кой е против? 19. Въздържали се? Приема се. Номер 4. Кой е за? При 4 също имаме устно внесено изменение. Ако никой не възразява, то ще се гласува. Така, гласуваме по 4 заедно с устно внесеното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 5. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 21. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 22. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 6. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 23. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване електронно, ако обичате. Край на гласуването от 23 гласа за, няма против, един въздържал се. Приветстваме госпожа Пападополо. Поздравяваме. 12 точка Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията Европа 2020. Йоанна Селишин е докладчик по становището. Тя няма да е, вземе думата. Започваме гласуването. Podemos votar em bloco a primeira. Може би бихме могли да гласуваме анблок по измененията на първа страница. Не. Е... Трето и, е, и четвърто изменение. Е, трябва си е Vamos então votação à alteração 4. A favor? Така, номер 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Налага се електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, Три, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пет, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6, 7, 9, 11 и 12 могат да се гласуват заедно, амблок. Не. Сега се коригира председателката. 6, 7 и 9. Кой е за? Не.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 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 20 и момент да уточним номера. 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така. Измененията 28, 27, 26 отпадат. 29 кой е за, против, въздържали се. Приема се едно. За, против, въздържали се. Приема се две. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия текст с тези изменения. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Поздравяваме докладчика. Добре, тогава преминаваме към следващата точка. Току-що включихме една нова точка, 12А. Става дума за единия пазар за европейците. Има само изменения, предложени от госпожа Свенсън. Можем ли да ги гласуваме? Да, амблок ги гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Тогава продължаваме с 14-та точка. Е, точка 13 вече приключи. Гласувахме я в началото. И така, бедността сред жените в Европейския съюз. Госпожа Пламп е докладчик. Благодаря. Благодаря на всички колеги. На първо място благодаря на докладчиците Сянка за сътрудничеството, което проявиха по този важен доклад. Освен това искам да благодаря и на секретарията на комисията. Приемайки този доклад, според мен можем да направим стъпка напред, за да постигнем равнопоставеност между половете, а също така и да водим борба срещу бедността сред жените в Европейския съюз. Призовавам ви да подкрепите този доклад, защото той предлага решение за тези важни цели. Благодаря ви много. Thank you very much, Ms. Plum. Благодаря, госпожа Плум. Продължаваме с гласуването. 39-то изменение за, против, въздържали се, приемат се. 40. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 24. Е, не, 42 кой е за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 3 кой е за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. МПЛ 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 33 на МПЛ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. МП не, 44-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 45 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46 за. Против? Въздържали се? Електронна проверка по 46, моля. Табят автосъм. Моля, гласувайте по 46-то изменение. Край на гласуването. Да, трима за, трима против, 17 въздържали се. Е, компромис 2. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 46 отхвърли. 50-то изменение. С него продължаваме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 51. Кой е за? Против. Въздържали се.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 още веднъж ще гласуваме по компромис 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 60-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Имате възражение да направим електронна проверка по 61-во изменение. Моля, гласувайте. Está Рада a Край на гласуването. Отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 63, моля. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница продължаваме. 66-то изменение за, против, въздържали се, Приема се 67. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се, според мен, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се, да. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 10 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 34 на МПЛ кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 71 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да. Добре. Електронна проверка по 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седемдесето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. Не, извинете, 73 кой е за? 73-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се. А, да, против ли бяхте или за? Добре, приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 77. 78. 79. Идентични. И трите. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Гласуваме по 77, 78, 79 изменения. Идентични. Край на гласуването. Приемат се. 80. Не. Не. 82. Е, Кой е за? против. Въздържали се. Налага се електронна проверка. Моля, гласувайте. Тай, encerrada a votação. Край на гласуването. Приема се. 83 кой е Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84 е всъщност е, допълнение. Кой е за? 84-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Налага се и тук електронна проверка на изменение 84, веднага след компромис 4. Моля, да гласувате. Край на гласуването отхвърля се. 88. Госпожа Матера. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 145. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 90-то изменение. Госпожа Николай, кой е за? Това е на страница 8. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Деведесет и едно, като допълнение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емпъл 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Емпъл 11. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 36 на Емпъл. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Página seguinte, em Откърнете на следващата страница. Сто четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 105-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 106-то изменение за? Кой е за? против, въздържали се, приема се 107. Кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка, 107 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Емпъл 8. Не, всъщност е, няма нужда да го гласуваме. Компромис 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница. МПЛ 15. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 113-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 114, кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка по 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 на 12. 115 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 117. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се? Продължаваме на следващата страница. 121 за, против, въздържали се. Приема се 122 кой е за, против, въздържали се. Приема се 120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 Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте по 133-то изменение. са. Край на гласуването. Приема се 134, 135 е, са идентични. Кой е за, против? Въздържали се, отхвърлят се. 136. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Мисля, че резултата ми е ясен, но нека проверим все пак. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 140 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 131, кой е за, против, въздържали се, приема се. 147, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение Гарсия Перес с устно внесеното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Номер две отпада. Стигаме до пето. Кой е за? Против въздържали се. Ще направим електронна проверка по изменение 5 в край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 6 няма да се гласува. 10 кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Това е компромис 10. А сега изменение 14 за. Против, въздържали се. Приема се. 16. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 17. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против. Кой е против? Има ли против? Електронна проверка по номер 20. Моля, гласувайте. Está encerrada a votação. Край на гласуването. Приема се. 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. Компромис. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. Няма да се гласува. МПЛ. Няма да се гласува. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. И така сега стигаме до 37. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Заключително гласуване. Електронно ще гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 1 глас против, няма въздържали се. Поздравяваме госпожа Плам. Donc, il faut juste aucune question diverse. Si vous pouvez annoncer les dates. Mais il n'a pas de questions diverses. Non. juste les dates et surtout la, le jeudi 3 mars. Tá. Ora, antes de terminarmos a nossa reunião, gostaria de. Преди да приключим заседанието, нека да ви припомня някои неща. На 31 януари, понеделник, е следващото ни заседание от 15 до 18.30 часа. Ще имаме изслушване на тема положението на самотните майки. А на 3 март, което е четвъртък от 9 до 12.30 часа, ще се проведе честването на Международния ден на жената. Тази година мотото е Жените в политиката на Европейския съюз. Господин Бусек, председател на парламента, ще открие тържеството бившата ирландска президентка госпожа Робинсън ще бъде основен докладчик. Ще получите своевременно писмена информация. Закривам днешното заседание. Приятна събота и неделя на всички!